Колеги, моля, заемете местата си. Подновяваме работата си. Гласуваме проекто бюджет 2017 година. Продължаваме с раздел 1 Европейски парламент. След това пилотните проекти, подготвителните дейности и на трето място плащанията. Donc je vous invite à vous saisir de vos dossiers sur le budget du Parlement. Така че, моля ви, отворете си документите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 Измененията се приемат. Господин Гейер, искахте думата, така ли? Сега ще гласуваме ам, блок 70, 89, 70, 92. Кой е за? Против? Приема се. Две хиляди и две. За. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуване Амбок за изменение 7837-4623, 7870-4656-7836-4622, 7868-4654, 7871. Кой е за? Против. Въздържали се. отвърля се. 7285. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1004. А, извинявайте. Извинявайте. 7285. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седем, за, против, въздържали се, отхвърля се. 8404 и 4836 за. Против. Отхвърля се. 7835 4621 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8201. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7297. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7839. 4625. За. Против. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 7840 и 4626 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7303. За. Против. Проверка. Не всички вдигаха ръка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля ви, вдигайте ръка. две, седем, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8202 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7842 4628 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4629 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4630 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 7308 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Резервите. 4-2-4-6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Събележки. 8196 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 8187 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 4902 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7843 за. Против въздържали се, приема се. 7844 за, против, въздържали се, приема се. Седем едно девет шест. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. седем. за. Против. Въздържали се. Приема се. 7199. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега ще гласуваме пилотните проекти и подготвителните дейности. Господин главен докладчик, можете ли да потвърдите, че вашата дейност приключи по време на обяда? Заповядайте. Приближаваме се към съвършенството, господин председател, но <clears throat> все още не сме го достигнали. Ако погледнем страница 1, 2, 3, значи на страница 4, отворете, моля. Горе се вижда една колонка, подготвителни мерки, едно, 2, региона, комитет на регионите, 176, предложено от НП. Това действие е два, два пъти отбелязано в списъка. И така, плащанията и задълженията може да ги, да ги видим на, на около 5 милиона. Това е грешка. Трябва да сме перфектни. Значи четвърта страница, подготвителните мерки, реги, 65-67 от НЕБ, подкрепящи мерки за регионалното развитие, може да увеличим плащанията и плащанията и е, задълженията до 5 милиона. Това си е наред. Това, което предлагате,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 документа в е, неговата цялост може да бъде гласуван. Кой е за? За приемането на този списък. Против. Въздържали се. Приема се. Имаме няколко изменения. и изменение 7979, 8459, 4337, 4888. Кое е за това изменение? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Другите изменения са оттеглени. Това означава, че приключихме гласуването за пилотните проекти и подготвителните дейности и преминаваме към последната част, а именно плащанията.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 уважаеми колеги. Сега да ви да се отчета за задачата, с която мен бяхте натоварили за общо преразглеждане на правилника за дейността на парламента. Моля ви, Моля ви, преустановете разговорите, за да можем да продължим работата си. Онези, които възнамеряват да напуснат залата, моля да го направят максимално бързо. И така ще ви докладвам за задачата, която ми бяхте възложили за във връзка с преразглеждането на правилника за неща на парламента. Контекста е опита на нашия докладчик по бюджета на парламента Жерар Депре за 2017, 2016 и Индрес 2017 и бюджета на парламента който доведе до неразбиране. Знаете, че комисията АВКО по доклада Корбет в момента работи по промяна в правилника и според мен ми се струва легитимно и нашата комисия да даде своят принос. Работна група под ръководство на господин Виот проведе административни консултации – за да може да се изчисти, така да се каже, нашия правилник. Докладът се състои от две големи части. Технически блок и политически блок. По техническия блок ви предлагам да обърнете внимание на дейностите, изменение 3. Идеята е да се изясни компетенцията на Комисията по бюджета и на бюджетния контрол. Нека да имаме собствени правомощия по отношение на специалните инструменти. Запознати се с осложненията, свързани с специалните инструменти и е, други е, комисии искат да имат е, подобни правомощия. Анекс 9 помним, че Либе искаше да участва в мобилизирането на специален инструмент в рамките на беженската криза. Трябва да потвърдим ясно, че по отношение на специалните инструменти правомощия и има Комисията за бюджета. Сега по политическия блок. Според мен, това е най-мотивиращата част на нашата комисия. Целта е вътрешният регламент, бюджет, нашия бюджет и отношенията с бюрета. Понякога това е източник на неразбиране в момента бюджет, бюрото разработва проект, консултират ни докладчиците, докладчиците в сянка членовете на бюрото провеждат консултации, ние поема отговорност, тъй като става дума за доклад на бюджетната комисия, който се обсъжда и гласува в пленарна зала. И бюрото прави това, което си иска. Помним, гласуването в пленарна зала по отношение на интернализацията на службата на шофьорите. Няколко минути след това имаше публикувана покана за проява на интерес за назначаване на шофьори. Предлагам ви три неща. Първо да се изясни отговорността на всички страни и нашата комисия да има последната дума преди да се гласува в пленарна зала, преди да има осложнение. Ако трябва да поем политическа отговорност за бюджетно решение, е легитимно ние да сме в състояние да поемем тази отговорност. Ето защо предлагам подготовката на изчисленията на бюрото да бъде предмет на обсъждане от бюджетната комисия и това да бъде текста, по който да се произнесе пленарната зала. В крайна сметка, това трябва да е доклада на бюджетната комисия. Ние сме тези, които трябва да обсъждаме, да, да договаряме бюджета с съвета. Ако има подозрение за недостатъчна решителност, нашата, нашият авторитет може да бъде поставен под съмнение. Второто предложение е част от планът за финансиране да се запише в е, правилника изискването за финансиране в средно и дългосрочен план, като се прави ясно разграничение между различните видове разходи. Всеки бюджет от тук нататък трябва да бъде част от дългосрочна стратегия. Вчера бях много очуден, когато получих доклад от генералния секретар – и там ни се каза, че тъй като се гласува Брексит, не можем да правим прогнози. Това е отговор, който е недостоен. И аз протестирам срещу такова отношение на главния секретар. Трето и последно. Предлагам колегите от бюрото да гласуват поименно разчетите ни, когато гласуваме по именно сме по-внимателни. Напомням ви основния принцип на публичните финанси, Декларацията за правата на човека и гражданите. Там се казва, обществото има право да иска отчет от всяка, всеки публичен орган, отчет за дейността му majorité des estimations. Le vote par appel. Поименното гласуване ще позволи на малцинството да отчита взетите от бюрото решения. Решенията взети от бюрото трябва да се отчитат по този начин. Така ще се прояви повече внимание, когато става дума за бюджета. Тези изменения, които са 9 на брой, ще ни дадат възможност да изясним каква е ролята на всеки и се надявам да включим в един член всички тези предлагани изменения, които да бъдат пределно и ясно заявени. Бих желал да чуя вашите реакции. Господин Фернандеш. Благодаря на председателя ни за свършената работа. Не зная дали искате незабавна реакция. По този въпрос има хора, в които работят. Бих искал също да чуя тяхното мнение. Не зная доколко спешен е въпроса, има ли още възможност за обсъждания. Вашите изменения а, ги чухме. Може ли да има и други изменения? Аз не разбрах съвсем добре. Дали това са предложения за пленарна зала? Не, а, прецизирам. Днес се обменяме мнения и ние трябва да го направим спокойно, за да могат а, депутатите да се произнесат. Аз имам а, пълно уважение към политическите съветници, но депутатите са тези, които трябва да изразят мнението си. 4 октомври, 15 часа е срока. Гласуването в бюджетната комисия ще бъде тогава и Авко също ще гласува по-късно. Господин Фернандеш, да, аз бих представила изменения, ако има такава възможност. Както председателя, аз винаги съм казвал това, което мисля. Обеден съм, че съветниците, политическите съветници са много важни, но депутатите трябва винаги да изразяват своето мнение и трябва да бъдат винаги на разположение. В тази комисия, в Европейския парламент има отлични депутати, които понякога не са познати на гражданите. Вярно е, така е. И не бива да се омалуважава нашата позиция, нашата роля. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим всичко това. Отново искам да благодаря на председателя за положения труд. Въпроса за прозрачността, както по отношение на бюджета на Европейския парламент, е въпрос, който е изключително важен. Демокрацията изисква прознач, прозрачност и отговорност, но за да имаме отговорност, трябва да е ясно а, кой и за какво отговаря. Благодаря, госпожа Гарда Забал. А, съжалявам, аз бях на друго заседание, за това закъснях и не можах да чуя вашето експозе. Не зная дали колегите искат да кажат нещо, иначе мога да се пристъпи към представянето на изменения. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. По принцип, това, което казахте, смятам, че може да бъде подкрепено. И искам да се съсредоточим върху прозрачността. Така че вашето предложение за поименно гласуване е добро, за да може гражданите да знаят за какво ние гласуваме, защото много често се казва, че становищата, които излизат от същата партия в съответната държава членка, не се покриват с нашето поведение тук. Така че прозрачност в този смисъл е само може да бъде приветствана. На следващо място. Мисля, <clears throat> че резолюциите на парламента понякога са прекалено обширни. И то не само по отношение на формулировките като текст, а и по отношение на същината. Ние се основаваме понякога на стотина точки, на множество от доклади. Не всичко трябва да се посочва в резолюцията. А, може би, може да помислим и за заглавието на докладите, те да са достатъчно ясни – за да знаят гражданите за какво става дума в този доклад. Без допълнителни препратки. Да, прекалената информация обезмисля информацията. Това въжи и за данъците. Господин Дюпре има думата. Аз вече не съм докладчик. Да, за измененията 2016. Все още сте докладчик. Аз високо оценя вашата работа, защото не само се предлага допълнително прозрачност, но и повече яснота и последователност на действията при гласуването в бюджетната комисия на бюджета на Европейския парламент. Според мен най-важното е изменение номер 5. В него вие дефинирате процедурата, която прецизира функциите на всеки. Бюрото приема това не е е само предаване на решение на генералния секретар. Бюрото е орган, който приема актовете и те приемат не само въпроси твърдени с финансирането, но също и щатното разписание. И това в краткосрочна и дългосрочна перспектива засяга планирането и да се решава въпроса не само за бюджета за съответната година, но и какво означава той за следващите години. Предложението, което е формулирано, изисква ясно разграничение между оперативният бюджет и инвестиционният бюджет. И аз а, приемам това, което вие предлагате. В изменение 6 се посочва какъв да е графика и предаването на бюджетната комисия. Имам а, едно питане относно задължението за поименно гласуване в бюрото. Това е прекалено голяма прозрачност, въпреки че аз не съм против прозрачността, но дали това е в съответствие с регламента или с вътрешния правилник на бюрето. Вие казвате, аз няма да давам на бюрото възможност да определя правилата, при които се вземат определени решения. Това е едно питане. Аз не го поставям под въпрос, но може, под въпрос, но може би трябва да се изясни. Разбира се, ние не искаме да има непрозрачност, но искам да разбера дали всичко това е свързано с съществуващия регламент относно организирането на работата на бюрото. Председателят, благодаря ви. Hey, да, господин Фернандеш. Аз ви слушах. Аз не разполагам с документа. Разбирам, че някои вече го имат, но ние нямаме такъв документ. Ето защо не можем да се изкажем задълбочено по едно устно представене, без да разполагаме с документа. Обменът на мнение е много важен. Може би и друг път трябва да обсъдим въпроса за поименното гласуване, защото на него се гледа понякога от ограничаване на свободата на действие на депутатите защото има критики в пресата, които възникват, или в социалните мрежи, как сте гласувал. Необходимо е депутатите да имат максимална свобода да вземат решения. Това е също въпрос, по който трябва да се помисли. Но това може да стане, когато разполагаме с текста на документа. Благодаря, господин Таран. И после господин Гайер. Благодаря, господин председател. <clears throat> Нямаме писмения текст, така е, но въпреки това дискусията е важна. Защото вече два години сме членове на тази комисия и всяка година, всеки месец, всяка седмица се сблъскваме с проблеми, проблеми, които са всъщност понякога предизвикани от решение на други хора. И ние се оказваме, че носим отговорност за решения, взети от други групи човешки същества. Така че, мисля, това е важна инициатива. Но през миналия мандат, 2009 и 2014, аз бях член на АВКО. И това е много трудна комисия, защото тя поражда... Тя работи много бавно. Две години и половина говорихме за това дали писмените, дали подписите трябва да се събират пред пленарната зала или не, когато става дума за резолюции, след което се каза, че не. Мисля, че тук има три аспекта, представени от господин Арти. стратегическите инвестиции, плащанията, задълженията. Това са все важни неща. Важен е аспекта за времевия график, кой предлага, кога, какво и кой, кое, коя комисия, кой орган носи отговорността. И накрая въпроса за отговорността. И аз подкрепям идеята на председателя, идеята за поименното гласуване. Вероятно това ще е по-добър начин, за да се види кой за, какъв, за какво гласуване носи отговорност. Ние не може естествено да направим правилата за бюрото, за тяхната дейност, за това как те да провеждат своите заседания, но друга страна, колеги, <clears throat> ние ще изберем много скоро ново бюро. Така че може да изпратим нашето послание чрез този избор. Това е всъщност, което исках да кажа. Като комисия, Трябва да сме много внимателни във формулировките си, но по отношение на АВКО може да се наложим само ако сме сплотени. През 2014 година, независимо от, от Люпен и Фараж, <clears throat> Европейския парламент функционираше. И това е в крайна стъпка стъпка, това е в крайна сметка стъпка в правилната посока, именно подобряване на правилника за вътрешния ред. Господин Гайер. Благодаря. Аз документа също не съм го чел. Вие разбирате, че времето ми през последните дни беше посветено на бюджета чух само вашето въведение по тази тема. Но имам един общ коментар. Задачата на нашата комисия е ние като експерти да подготвим решенията на които ще се вземат в пленарната зала. Когато става дума за бюджета на парламента, не сме просто група, която е над бюрото на парламента. Бюрото си е бюро. Те в крайна сметка носят отговорността за изпълнението на бюджета. Ние сме специализираната комисия, това е така. И ние имаме консултативна функция – но аз не смятам, че нашата функция в крайна сметка ни дава възможност да да поставяме под въпрос или да коригираме решенията на бюрото. Това е логиката на нашата институция. Концентрираме се върху поименните гласувания – но както разбирам, става дума и за разходи. Тези 15 колеги, които ще вземат решение за поименното гласуване, могат да, да се споразумеят и да гласуват както решат. Но според мен, пред председателят говори и за интернализирането на шофьорите. Според мен, тук става дума за кой кому какво може да каже. Нашата комисия по контрола на бюджета ние винаги искаме информация от съвета, от съвета за това как той е изпълнил бюджета. Но тази информация не я получаваме, защото те казват, че има джентлменско споразумение от 70-те години, в, кои, в което е записано, че съветът че, че съветът не се меси в бюджета на парламента и Парламента не се меси в бюджета на съвета. Сега, ако бюджетната процедура продължи по този начин, аз съм загрижен, защото в един момент съветът може да каже, че те са в крайна сметка имат също определени бюджетни функции и могат да решат да се намесват в нашия бюджет. Трябва нашите редици да са твърди тук, да сме сплотени и да сме готови да откажем отпор. Защото съветът мисля, че с огромно удоволствие би искал да се меси в нашите бюджетни дела. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Господин Дюпре. Господин председателю. Не е всъщност изказване, а въпрос, който искам да отправя на господин Гайер. Аз не виждам с какво Предложените тук изменения ще позволят на съвета. Съветът въобще не се е споменава в предложенията ни. Не се прави никакво позоваване на факта, че ние ще контролираме разходите на съвета, а съветът ще контролира тези на парламента. Когато говорим за съкръщенията с 5%, това е защото фигурира в междуинституционалното споразумение, подписано от трите институции. Това не означава, че всеки ще контролира другите, когато се осъществява това изменение. съветът няма думата какви кадри ще бъдат наймани тук. И аз съм против предложенията на ЕНП, на социалистите. Все още не съм видял как са гласувани либералите. Коментарите са извън микрофона. Аз говоря за Алде. Ти не можеш да говориш от името на Алде. Сега думата има господин Дюпре, казва председателя. Добре. Да. Относно предложението за поименното гласуване. По своето същество това е наказателна мярка. И това добавя нещо, което се включва в протокола. Аз имам въпроси, свързани с поименното гласуване. Също имаме и въпросителни относно това, как, дали можем да се намесваме в начина на работа на бюрото. Господин Фернандеш има думата. Аз съм съгласен с изказването на Жерар. Мен е трудно да говоря от името на НП. Ако добавих либералите, ще е невъзможно. Ще е невъзможно да говоря от името на двете групи. Не говоря за гласуване, а за тези предложения. Аз не говорих за гласуването, а говорих за това, как се появило това а, предложение за 67 нови поста. Оставам с впечатлението, че понякога генералните секретари на политическите групи вземат политическите решения. И аз искам да отправя един упрек към моята политическа група, че не се обсъжда този въпрос. Така ли ще се спасява Европейския съюз? Така ли ще създаваме впечатление за една прозрачна демокрация? И това е поведение, което е опасно. Аз не гласувах за тези допълнителни постове. Аз не приемам този, тази процедура. Връщам се отново към поименното гласуване. Ако започнем да се самоцензурираме, тогава нашата добавена стойност ще бъде много скромна. Бюрото е гласувало и се обърнах към заместник председателя на групата и той ми каза, аз не знам за такова решение. И той оказа съвсем така с лекота. Това трябва да се промени. Нашия авторитет зависи от примера, който даваме в управлението тук в парламента. Нека да сме внимателни. Нашия авторитет а, зависи от личния пример, който даваме, а, а не колко страници доклади сме изготвили. А, може би е разумно да се изготвят доклади от две страници, поне ще бъдат четени. Например, за бюджета за еврозоната трябва да бъде доклад от две страници, за да може да бъде разбираем и четим за европейските граждани, а не само от специалисти по право. Извинете ми, но малко се разпалих. Господин Бъге. Благодаря, господин председател. Вие не сте чели окончателния текст все още. Там има някои реалистични перспективи. Всеки може да се запознае с тях. Немски. Има наистина някои много правилни аргументи. Аргументи в подкрепа на процедурите и на прозрачността. Ние в нашата комисия винаги сме се възмущавали от факта, че някои документи <clears throat> от администрацията, които засягат бюджета на парламента, са били формулирани доста доста странно и доста късно са били подавани на докладчика. Не е имало време за достатъчен анализ на тези документи. Сега, за поименното гласуване. Аз нямам проблеми с е, това, моето име да бъде опоменато в даден протокол. Но тогава, какво ще кажат политическите групи? Те тогава ще трябва много да внимават кой ще из... кого ще изберат, кого ще предложат за бюрото на парламента. Защото понякога администрацията налага какво да се прави. Това е единия вариант. Другия вариант е бюрото. Може да каже на администрацията, чакайте, момент, Няма да правим трансфери, каквито и да, би, и да било, ако поне една седмица предварително нямаме съответните документи, а не да се борим в джунгла от числа и страници и поради времеви обстоятелства да не може да прозрем скритите в междуредовете уловки. Ингрид Кресле ми е казвала, че в някои неща, в финансовия регламент, например, във вътрешния правилник, са заложени определени уловки, определени условности. И когато мислим за преосмисляне на правилника, нека мислим за демократичната легитимност. в миналите мандати винаги сме говорили за това, а именно документите да са на лице поне една седмица преди обсъждането. Ако това не се спазва, то тогава ние не взимаме решение. Това беше преди нашето правило. Благодаря. Мерси, Гейер. Благодаря, господин Гейер. Geschätzten Kollegen Depré beantworten. Отговарям на господин Депре. Сега, моят аргумент е, ние сме в категория 5. И това означава, че бюджетният орган трябва да даде своето одобрение. Наистина, теоретично, съветът може да каже не, не, този разход на парламента е много критичен. Но има го това джентълменско споразумение, което съвета тълкува последния начин. А, вие нямате право да говорите за нашия бюджет, ние също. Има някаква вътрешна логика тук, аз обаче не я споделям. Съвсем ясно го казвам. Искам обаче да уточня нещата. Не искам да водим една дискусия, която съвета да разбере като покана за намеса в нашия бюджет. Иначе нямам никакви сантименти към съвета. Когато ние кажем бюджетната процедура си е бюджетната процедура и е, Комисията по бюджетен контрол има определени прерогативи, това е така. Казвам обаче, че има и втората, има и, има и втор... Има и втората част на бюджетния орган, а именно съвета, който може да реши, че това е покана за намеса. Искам да ви предупредя за евентуални последствия, които не сме, не сме искали. Е, thank you. Благодаря. Исках само още един път да повторя, че дори и в малки правилника, всъщност ние не обсъждаме нищо революционно. Ние вървим в правилната посока, да се знаем, че Лисабонският договор ни направи законодател. Вътре, във вътрешен план е има нужда от яснота кой, кога и какви решения взима. И аз предлагам предложенията на председателя да вървят в тази посока. Много удобна го обсъждаме този въпрос. Второ, както каза господин Гайер, трябва да сме внимателни, за да не се държат други институции по начин, който не ни харесва. Но тук трябва да зададем въпроса, има ли нещо в бюджета на парламента, което, заради което да се чувстваме неудобно. И ако е така, нека да отворим котията на Пандора. Нека да разгледаме и бюджетната процедура на съвета, защото ние сме парламентът. Мерси, мадам Грасле. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря. Е, имам няколко коментар. Най-напред. Има непрозрачност, но и ние сме до някъде непрозрачни. Ето, например, в Бундестага има комисии, които, че, чието заседания не са достъпни за публиката, за обществеността. И никой в Германия не смята, че това е голям недостатък. Не съм чула никого в Германия, който да иска да знае какво се случва при закрити врата, кой как гласува. При последния дебат за вътрешния род казахме, че трябва да има поименни гласувания. Добре. И мога само да кажа. Когато човек, си, когато човек погледне предложенията за изменения, то човек получава доста ясна представа на къде вървят нещата, кой как би гласувал. Е, прозрачността няма да се осъществи по начина по който понякога смятаме, че може. Това, което каза председателя, да, водихме битка, загубихме я, за съжаление. Причината беше, че <clears throat> бюрото винаги даваше предложения, които в един момент ние казахме не стига толкова, няма да приемаме тези предложения. Сега опитваме да спасим някои неща, това е важно. Сега, Йенс. Земята все, все пак се върти, е, както е казал Галилео. Ето, съветът за първи път ни даде своите аудиторски доклади. Преди не беше възможно. Така че и при бюджета на съвета вече имаме пробив по отношение на прозрачността. Аз гледам какво е записано в тези документи, анализирам го и след това ще говорим пак със съвета. Мисля, че отбелязваме напредък със съвета. От Лисабонския договор нямаме право на съвместно взимане на решение, нашата комисия загуби влияние, но това се дължи на нашите колеги, които преговаряха. И затова нещата са в момента такива, каквито са. Ние обаче ще настояваме това, което е записано от 60 години в договорите да бъде приложено. Какво е записано? а именно, че парламентът освобождава от отговорност само бюджета на комисията. Защо така е записано? Защото когато е създаден бил Европейския съюз, е съществувала само комисията, всички останали а, бюджети са били части от сметките на комисията. Но нещата са се развили, не се е развил текстът на договора. И всъщност доста от нещата, които в момента се случват, не са легални. Така че не може да имаме, да, сме, да се страхуваме, че постфактум съветът може да се намеси в нашия бюджет. Това е абсурдно. Е, даже съветът не се освобождава сам себе си бих искала да има по-голяма чувствителност в парламента към тези въпроси. Сега, за поименното гласуване, мисля, че нещата не са толкова важни. Ето, бих била доволна, ако господин Кьомел тогава на времето не е гласувал етичния кодекс на, ком, на комисарите например. Така че не винаги прозрачността е персе е важна. Много беше интересна тази размяна на мнения. И много се радвам, че имахме време да си поговорим. Винаги е трудно да се обсъжда в бюджетната комисия, но след като сме гласували нещо в пленарната зала, е крайно неприятно генералният секретар да излезе с заповед, която е тъкмо обратното на това, което сме гласували. Всички ние имаме определен интерес. Мисля, че трябва да се отделят инвестициите в средносрочен и дългосрочен план. Това е защото нямаме ясна идея. В крайна сметка, в края на годината се събират неизразходваните средства и се финансират сградите. Това не може да се приеме. Отговорът, който получи вчера от главния секретар, беше крайно неуместен. Заради Брексит и не знаем какви ще са последиците, не можем да правим прогнози, че кояква институция може да функционира по този начин. Това няма да го допуснем. Що се отнася до поименното гласуване, моят призив е, е отправен към колегите в бюрото, за да бъдат взискателни. да направим един парламентариум в Париж. Защо? Казват, че членовете на бюрото проявявали интерес. Това не е подобава на съвременна демокрация. Що се отнася до парламента и взаимоотношенията с бюрото и е, бюджетната комисия и съвета. Е, мисля, че прозрачността е много необходима. Знаете, че вашите изменения трябва да бъдат внесени до 4 октомври. Е, искам това да бъде повод за разговори между нас и мисля, че а, моралът и етичността са много важни. Понякога той е по-важен, отколкото правилата. Господин Фернандес, ще представите ли проекта за коригиращ бюджет номер 4? Не мога да представя нещо, което не съществува. Не мога да представя проект за коригиращ бюджет номер 4, тъй като не съществува комисията и няма. А, комисията беше тук, щях да я попитам, а кога ще получим проекта за коригиращ бюджет номер 4. Какви елементи ще влязат вътре? ще се върнат ли пари в държавите членки. Какви са другите новини? Правим ли преразглеждане на многодишната финансова рамка? Правим ли корекции с оглед на целите? Това биха били въпросите, с които бих провокирал дебата, тъй като няма проект за коригиращ бюджет номер 4 спечелихме време. Надявам се, че госпожа Георгиева, може би госпожа Георгиева ще се разтревожи от това. Точка номер 15 се отлага. Господин Обрихт има думата за мерките за подкрепа на структурните реформи. Това е становище по създаването на програма за подкрепа на структурните реформи. Става дума за нова идея от Европейската комисия. Целта е да създаде нова програма за подпомагане на структурните реформи в държавите членки. Знаете много добре, че това е нов инструмент за техническа помощ за изгражда, за подкрепа на административни реформи. Ние се позоваваме на препоръките за страни за подобряване на ефективността на европейските фондове. Средствата ще дойдат от политиката за сближаване и в бюджета ще остана там. Ще има нови редове в политиката за сближаване, но ще бъде под формата на техническа помощ, ще бъде представено на вниманието на главния секретар. Целта ще е да се мотивират държавите членки. И истинското предизвикателство е, че това е доброволен инструмент. Комисията предлага инструментите на държавите членки, но заедно с това комисията прави всичко възможно държавите членки да работят по препоръките по страни. И така комисията прави предложение и след това комисията прави предложения за финансиране на дейностите на доброволна основа. Програмата е предвидна за периода 2017-2020 година. От бюджетна гледна точка става дума за 142 милиона 142.8 и средства ще дойдат от политиката за сближаване и от развитието на селските райони. Не е необходима промяна в многодишната финансова рамка. Трябва да има предварителни бюджетни редове, две в едно Б и едно в функция 2. Въвежда се възможността за това държавите членки да прехвърлят част от техническата помощ в националните пакети. Знаем обаче, че между държавите членки се води дебат по този въпрос. Ако държавите членки поискат помощ и помощ им бъде предоставена, ще се предоставят средства от техническата помощ. В моето предложение има елементи, които трябва да се променят в окончателния текст на този доклад. Първо, трябва да се подчертае, че този нов инструмент е само едно от решенията ако бъде продължена програмата след 2020 година, има да има нови редове, а не от политиката сближаване да се взимат средства. Защото може да се възприеме това предложение като адхок предложение. Хайде да се вземат пари от политиката за развитие. Всяко продължение ще, в бъдеще ще изисква отделно финансиране. Второ, годишните суми, защото става дума за 142, тези суми трябва да се договорят от парламента и съвета в годишната бюджетна процедура. Предлагам също така да се засили отчетността и оценката на програмата и да се каже ясно, че сумите ще бъдат по сегашни цени, тъй като в текста не е много ясно кои цени се използват за основа. Също така се предлага финансирането на комисията да бъде 100%. Аз предлагам да бъде до 105%, а не, 100%. Предложението ми е, че става дума за техническо прехвърляне на членове за подготвителни действия от финансовият пакет към спазването на условия. Имаме ново предложение за мотивиране на държавите членки да реализират реформи, да изпълнят препоръките по страни и средствата ще дойдат от политиката за сближаване. Това е предложението. И аз ще чакам вашите изменения. Благодаря. Измененията трябва да бъдат внесени. 4 октомври октомври 18 часа ще се гласуват на 9 или 9 ноември и Реджи ще гласува на 29 ноември. Благодаря на докладчика. Сега, кой иска да се изкаже? Господин Манка. Председа, chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi a súhlasím с... Благодаря. Аз съм съгласен с докладчика. Основната цел на програмата е подобряване на административния капацитет на всички равнища във всички страни, които желаят помощ. <clears throat> В е, цялата инициатива трябва да са въвлечени регионалните и местни власти и органи на самоуправление. Тази програма е тестова фаза. Затова тя трябва да бъде съответно оценена. Мисля, че трансферът на финансовите средства може да са само една временна мярка. Техническата помощ от комисията Например, е, помощите за Гърция или Кипър, тези тази помощ от комисията трябва също да подлежи на оценка. Техническата помощ за Кипър и за Гърция имаше успех, но тази помощ не бе системно контролирана. Искам <clears throat> в този смисъл да дам две препоръки. От една страна трябва да има ясна стратегия с цели и приоритети и комисията трябва да осигури контролирането на помощта. Всичко това трябва да е в рамките на целия процес, трябва да се осъществи в рамките на целия процес. Марагал. Господин Маргал. Е, Соло, Господин председател, съвсем накратко. Искам да кажа на господин Албрехт, че по принцип сме съгласни с това, което казвахте за текста. А, е, ние представихме няколко изменения – вероятно още не сте имали време да ги разгледате, но ще направя един общ коментар. Това не е стрикно технически въпрос. Този въпрос не е свързан директно с бюджета. Говорим тук за един важен елемент, а именно за програмата за подкрепа на структурните реформи. Програма, която се провежда по време, когато по принцип се говори за реформи. Например, дали предварителните условия трябва да се включат в оценката или не. <clears throat> Накратко, нашата роля трябва да гарантира независимостта на концепцията на тази програма за подкрепа на структурните реформи. Трябва да използваме всички инструменти, които са налични и то да ги използваме в подход отдолу нагоре. Не би трябвало държавите членки да дават заявление за помощ, би трябвало по-скоро да има гаранция, че Заявлението идва фундирано от цялата държава, фундирано и аргументирано от регионите, от местните власти и от гражданското общество, за да се знае точно на къде отива помощта. Мисля, че този подход е разумен и ще използва средствата по най-добрия начин de, de... Госпожа Гресле. Сега дам думата първо на госпожа Гресле. Имам въпрос към докладчика. Очудена съм от е, ограничените средства в е, пакета. Госпожа Гресле ме провокира да говоря от политическа гледна точка. Въпросът за нас от тази гледна точка е защо държавите членки не извършват структурни реформи. Защото нямат пари или защото не искат или не са готови. Всъщност това е основният въпрос. Разбирам намерението на комисията е да мотивира държавите членки. Става дума за дребна сума за реформи. Политическия въпрос, който зададах на комисията е как да, как искате държавите членки да поискат пари, тъй като става дума за доброволна мярка – Ако искате да изпълните препоръките, трябва да поискате пари, но това е инструмент, който има за цел да стимулира. Така че от политическа гледна точка това е инструмент, който трябва да доведе до изпълнение във всяка страна 140 милиона за 3 години е символична сума. Този положителен резултат идва от Гърсия. Там той даде резултати. И очевидно е, че трябва отвън да се даде финансов стимул. Да, разбирам, че сумата е малка. Това е политическото, политическата обосновка. Но няма да казваме, че ще даваме пари за структурни реформи, тъй като това не е вярно. Bien. Nous voici arrivés au terme de nos travaux. Стигнахме до края на работата ни. Благодаря на докладчиците, благодаря на всички от вас, които останаха до края. Има ли въпроси? които искате да повдигнете. Бяхме предвидили заседание за утре сутринта, но днес изчерпахме дневния ред, в резултат на което заседанието утре се отменя. Следващото заседание е 10 и 11 октомври в Брюксел. Благодаря. Закривам заседанието.